Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la procedura. Уважаеми колеги, можем да започнем с гласуването по въздействието на финансовата криза върху отбраната на държавите членки на Европейския съюз. Докладчик е колегата Лузек, Лизек, компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. 16-17 са идентични за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24-25 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 29. За. Не, извинете, казва председателя. 26 иска да кажа. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте електронно. Аперта вотационе.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 и 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за. 41 aperta 4041 електронно гласуване за проверка. Прекратете гласуването. 20 на 5. Отхвърля се. Точно това казах. 42 за, против. Въздържали се. Не си вдигате добре ръцете. Моля ви, вдигай си ръцете. 42 за, против. Въздържали се, приема се. 43 за. Не, 43 пада. Компромис 5. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменени 51 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 52. 51 електронно гласуване. Добре, гласувайте. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 82. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Само за секунда.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 83 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Основа 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96. За. Против. Не е ясно. Моля гласовете електронно. По 96. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 2 гласа. 22 на 20. Или 23 на 20. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 100 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осно изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 101 за. Против. Въздържали се. Имам чувство, че го отхвърлихме, но тъй като не съм сигурен, нека гласуваме електронно. То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 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 138 за. Eccolo qua, sì, 138, non lo trovavo. Voti favorevoli.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 155. Искате проверка ли? Не. Добре, 155. Искате, добре. 154 електронно гласуване. Киуза вотацион електроника. Прекратете гласуването. 23 на 20. 155 за, против Въздържали се, приема се. 14 компромис за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 181 за. Против. Въздържали се, приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. 162. Моля гласувайте. 62. 162. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването 23 на 21. Отхвърля се. 163 за. Против. Въздържали се. Приема се. 164 за. Против. Въздържали се. Имам чувство, че го отхвърлихме. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 166 за. Против въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, зажали се, приема се. Изменение 176 за, против, въздържали се. Мисля, че го отхвърлихме. 176. и 7, е, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13, две части, първа част. А, 182 искате електронно гласуване. 72, извинете. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. 26 на 19 изхвърля се компромис 3, две части, първа част за. Против. Въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменения 191 и 192. Идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 194. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 196. За против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. 200, 201, 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205-206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 210 за,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 Господин Лозинг иска да се изкаже преди окончателното гласуване. Имате думата. Благодаря, че ми давате думата. Искам само накратко да посоча, че за нашата група има доста разногласия по е, този доклад, така че ние е, в този случай ще внесем искане за младсинство. Благодаря. Отбелязваме казаното от вас. Оключателно гласуване по целия текст. Моля гласувайте електрон. Прекратете гласуването. Двама не са гласували, но така или иначе прекратяваме. 40 за, 6 против. Поздравление на докладчика. Господин Лезек има думата. Грация, президента. Искам само да кажа, господин председател, благодаря. Благодаря на всички членове на подкомисията, на докладчиците в Сянка, за работата по доклада. Благодаря. И аз ви благодаря за вежливостта, Две минути ще изчакаме господин мистър на външните работи Сикорски. Той идва. Dear colleague, please sit down. We are to... Е, уважаеми колеги, да заемете местата си, за да продължим работата си. Бих искал е, да поздравя с добре дошъл министър Дослав Сикорски, който е тук сред нас е, за пръв път на заседание на Комисията по външната политика. Господин министър, вие сте тук, предполагам, за да го поговорим за разширяването и за политиката на разширяване и приоритетите на полското председателство. Знаем, че сред тези приоритети е един, който наскоро обсъдихме, именно създаването на Европейски фонд за демокрация. Предполагам, че също така ще ни е, запознаете с наскоро е, състоялия се съвет на министър на външните работи от 14 ноември, на който са разисквани множество въпроси, в това число Афганистан, добросъседската политика, африканския рок и Иран. Но не бих искал повече да отнемам от възможността е, да говорите пред нас. Е, давам ви думата с удоволствие за 15 на минути, господин министр. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, е, в много бях удовлетворен възможността да разговарям с вас през февруари и сега за пореден път, е, един месец преди изтичането на мандата на полското председателство. Както знаете, тежък е моментът в историята на Европейския съюз, но е, в Польша смятаме, че нашите проблеми могат да бъдат преодолени само чрез повече Европа и ние вече направихме своя принос в това отношение, като Например, съдействахме за приключването на преговорите по пакета от 6 актове за, политическо, за економическо извинете, управление. И по-нататък, по време на срещите на най-високо роднище, които последваха, ние работихме за економическото управление, за фонда за стабилност, за структурата на управлението в Европа, за рекапитализирането на банковия сектор. Целта ни е Европа да стане по-силна и по-конкурентно способна. И разбира се, една от страните на този медал е укрепването на еврозоната. Другата обаче е разширяването на нашата общност чрез една по-амбициозна политика на добросъседство, както чрез партньорството на изток, така и чрез Европейския фонд за демокрация и най-сетне енергийната общност. И аз ще се спра на всичко това. През последните седмици се говори, е, че разширяването на Европейския съюз е коренът на нашите проблеми и аз категорично трябва да заявя, че не съм съгласен с, този извод. Разширяването от 2004 година с 12 нови държави членки, според мен, допринесе за благоденствието на всички държави членки, на старите и на новите. По наши оценки, търговският стокообмен между Западна Европа и новите държави членки е нараснал три пъти и е допринесъл за не по-малко от половин процент, е, половин процентен пункт от е, темпа на растеж на брутния вътрешен продукт на старите държави членки. Може да се наведе и противоположния аргумент, а именно, че разширяването на европейския пазар е отложило поне за малко един своеобразен видео в ден за състоянието на социалната държава в Европа. И при това съм много удовлетворен, че Европейският парламент отдава все така голямо значение на разширяването. Полското председателство приключи работата по текста на споразумението за асоцииране, казва ораторът с Харватия. Харватия ще бъде пример за Западните Балкани при условие, разбира се, че те изпълнят условията. През месец октомври приключихме две глави в хода на преговорите с Исландия. Прегу... Е, напредъкът ще се запази. Бихме искали да запазим и темпото, набрано в хода на преговорите с Турция, но разбира се, Турция ще трябва те първа да отговори на критериите формулирани от Европейската комисия. За онези, които все още е, не са се присъединили към Европейския е, съюз, е, ние имаме добросъседската политика. Удовлетворени сме от резултатите от срещата на най-високо равнище в рамките на източното партньорство, проведена във Варшава. упорствахме е, в е, преговорите за сключване на споразумения за асоцииране и либерализиране на визовия режим. През октомври заявихме пред министър Кошченко е, пълно недвусмислено какво смятаме за развитието на обстановката в Украина. Според нас осъдителната присъда на <clears throat> госпожа Тимошенко не представя заплаха за демокрацията в Украина. Предстоят ни преговори за сключване на дълбоко и всеобхватно споразумение за свободна търговия с Грузия и Молдова. Украина и Молдова, които са най-напреднали е, по отношение облегчаването на визовия режим, чрез е, изпълнението на своите планове за действие, следва да бъдат възнаградени според нас за усилият. Е, ние се така настояваме за върховенство на закона, за изкореняване на корупцията и реформата на държавната администрация в нашите източни партньори. Наскоро създадената Академия за държавна администрация в рамките на източното партньорство със седалище във Варшава ще способства и за това. Бих искал да се спра на един от най-проблемните ни съседи, именно Белорус. На 19 декември миналата година, за съжаление, станахме свидетели на един водораздел. Наистина, президентът Лукашенко обеща демократични избори, но както знаем, тогава се разтвори и стана още по-дълбока пропаста между управлявани и управляеми е, управляващи. Но според нас гласът на гражданското общество не може да бъде заглушен за винаги. Е, би трябвало да продължим да запазим своята позиция и да разполагаме със средства да насърчаваме Минск да промени поведението си. Ето защо ние сме убедени, че трябва да се състави един пакет от мерки за помощ за бъдеща демократична Беларус, която може да започне да се освоява след като политическите затворници бъдат освободени и страната необратимо тръгне по пътя на демокрацията. Това трябва да бъде една много добре замислена програма на, на, на реформа и пакет техническа и финансова помощ, която да стимулира белорусските власти да тръгнат по пътя на демократизацията с въвличането на гражданското общество и, и част от бившата номенклатура. И вие, Европейският парламент, би трябвало да изиграете роля при формулирането на този пакет. В същото време бихме искали да съдействаме на Русия да се европеизира и да се обвърже, ако желае, с Европейския съюз. Формулирахме тази цел в съвместно полско-германско писмо до върховния представител. Целта ни е да подкрепим Лейди Аштън в тази задача. Полско-германската инициатива за стимулиране е, развитието на отношенията между ЕС и Русия бе обсъдена на последното заседание на съвета по външни работи. Партньорските отношения с Русия се основават на конструктивен диалог и отговорност и това би представило сериозна възможност. Присъединяването на Русия към СТО е положителна стъпка напред. Е, Сътрудничеството с област Калининград, е, според нас, ще бъде взаимоизгодно, както за ЕС, така и за Русия, като се насърчават контактите между хората и при пълно спазване на шенгенските стандарти за стимулиране на презграничната търговия. И това би било пробен камък за отношенията между ЕС и Русия. Ето защо Полша би искала да се измени регламент 1931 на на черта 2006 относно приграничния трафик. Според нас Калининградска област е изключение тук и повечето държави членки подкрепят предлаганото изменение. Ние ценим високо и подкрепата на парламент. Надяваме се, че предстоящото гласуване в парламента, а след това и в съвета, ще приключи преговорите по това изменение на, на регламента. Надявам се да стане до края на полското председателство, така че да можем да подпишем споразумението с Русия относно приграничния трафик следващия месец. Подкрепяйки измененията в Източна Европа, разбира се, ние не можем да забравим за историческите събития в Северна Африка – да дори през последните часове на площада на свободата в Египет. За партньорството за демокрация е и споделено благоденствие и реформа на добросъседската политика, Европейският съюз се оказва, мисля, на висотата на очакванията и още повече можем да направим, след като наистина създадем Европейския фонд за демокрация. Този гъвкав инструмент ще ни даде възможност бързо да оказваме помощ на онези, които са на предната линия на мирната борба за демократична промяна. В едно наскорошно писмо, което са авторствах с Лейди Аштън, ние очертахме проекто устройство на фонда. Предлагаме фонда да бъде международен фонд с участието на участващи държави членки и институции на ЕС ще бъде учреден фонда чрез учредителна декларация от подписано от водещи държави членки и институции. И се надяваме, че предстоящия съвет по външната политика на министерството на външните работи ще задейства и този процес. И в тази връзка отново приветствам участието на парламента в този разговор за Европейския фонд за демокрация. И не на последно място, Полша активно допринася напоследък към външното измерение на европейската енергийна политика. Ние ценим високо силния глас, на който говори Европейския парламент е, в хода на тази дискусия. Енергийната общност би трябвало да бъде укрепена като основа на отношенията ни с нашите съседи. Бъдещото присъединяване на Турция и особено на Грузия и на Азербайджан към енергийната общност ще повиши енергийната сигурност. Диверсификацията на газовите доставчици, на източниците и маршрутите към Европейския съюз е важна част от изграждането на Южния енергиен коридор. Както подчер подчертах е, последния път, когато разговарях с вас, според мен би трябвало да проучим възможността е, за, про... за проучване, за експлуатиране на ходища и на шистов газ е, при опазване на околната среда, разбира се. Добиването на шистов глас едновременно ще задоволи енергийните ни потребности, ще допринесе към преодоляването на климатичните изменения и засили партньорските отношения в рамките на Европейския съюз. толкова като най-актуална информация и плановете на полското председателство за оставащата част от мандата му. Уверявам ви още веднъж, че разчитам на сътрудничество от страна на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви, господин министр. Започваме дебата. Много колеги са се записали за изказване, за да дам възможност на всички трябва да огранича времето. Две минути на господин Салафранка, координатор на НП. Eh, Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошъл, господин министр. От името на политическата група на НП. Su presencia, formularle algunas preguntas. Бих желал да ви благодаря за това, че дойдохте при нас. Искам сега да задам няколко въпроса. Преди няколко месеца, в началото на вашето председателство, вие направихте някои изявления и казахте, че Беларус е за Полша това, което е Куба за Испания. И как изглеждат нещата сега с санкциите, които са предвидени за Беларус, защото там развитието не върви в желаната посока. Мисля, че имаме и шест войници в Афганистан. Вие имате толкова войници там и искате да ги изтеглите до 2014 година от там. Как изглеждат нещата с вашия график за тази операция? И преди да станете външен министр, бяхте министр на отбраната и много добре познавате сферата на отбраната и сигурността. Бихте ли взели отношение към ситуацията сега в общ план и доколко тази ситуация отговаря на вашите желания. И сега един въпрос във връзка с еврото. Бих желал да заявя, че 75 депутати от наша страна и 70 депутати от Южна Америка, заедно с господин Таяни и госпожа Аштън, се събраха. За съжаление нямаше представител на съвета, вие не присъствахте също, нямаше и служители от съвета. Като цяло ние оценяваме много положително постигнатия напредък и приключването на преговорите с Харватия. Благодаря на господин Салафранка, господин Вегенин от групата на социалистите. Е, благодаря, господин външен министр. Искам да благодаря и на вас и на полското председателство, че в момент, когато всички говорят за трудностите в Европейския съюз, говорят за това, че Европейския съюз едва ли не се разпада, вие говорите за повече Европа, за по-голяма интеграция на Европа за справяне с кризата – както и за по-ясно бъдеще на държавите, не само държавите членки, но и нашите съседи. Говорите за нова насока на нашата работа, по-специално в сферата на економиката. И това се връзва пряко с първия ми въпрос. Безпокоят ни много известни тенденции, които се забелязват в съвета. Като че ли ентусиазмът по присъединяването поизчезва. Къде отиваме? На къде вървим по отношение на разширяването и становището на съвета по този въпрос? Какво мислят съвета за даването на статут на страна кандидатка на Сърбия и за статута на Черна гора. След това Египет. Има ли инициативи в спешен порядък, имайки предвид случващото се сега в страната? Какво може да направи Европейския съюз за възстановяване на реда и продължаване на демократичните реформи в Египет? Особено имайки предвид изборите, които започва тази седмица. И накрая нещо свързано с последните ви думи за шистовия газ. В социалистическата група не гледа много ентусиазирано, даже никак ентусиазирано на шистовия газ и негото добиване. И в Европейския парламент, и в институциите ще защитаваме тази теза. Смятаме, че това е огромна опасност за околната среда. Благодаря, казва председателя. Господин Даф има думата за две минути, господин Даф, ако обичате. Господин председателю, добро утро на всички. Добро утро, господин министър. Бяхте един от основните, които подписаха онова писмо, подписано от известната петорка с Катящен за политиката за отбрана и сигурност. Най-вероятно постоянно настоявате да има повече напредък за пълното прилагане на Лисабонския договор в тази сфера. Какъв беше отговорът, който получихте от нея? Тече ли кореспонденция по този въпрос, която да ни бъде съобщена. Навлизаме в един период, в който като че ли вече е приемливо да се говори за промяна в учредителния договор. Какво бихте казали за уредбата на Лисабонския договор по отношение на общата политика общата външна политика и политика за сигурност. Смятате ли, че в едни преговори за изменение на договора бихме могли да дадем политически заместници на госпожа Кети Аштън? Благодаря, господин Дав. Следващия оратор. Uh, Благодаря. Два въпроса имам. Говорихте за Египет, за Близкия изток, но това означава и Палестина и Израел. Полша има много силни връзки с Израел. Може ли Полша да окаже въздействие върху полското, извинете, върху израелското правителство – за да може той да разбере проблемите, свързани с блокирането на газа, с поселищата, които продължават, независимо от резолюциите на ОНЕ, както и самият факт, че Европейският съюз плаща, но не може да участва при вземането на решение или поне при оказването на влияние при вземане на тези решения. А, можете ли да окажете своето въздействие за една палестинска държава. Какво мислите, че ще стане при гласуването в ЮНЕСКО и оттам насетне? Та, това е общ въпрос за Палестина. Вторият ми въпрос е простичък. Полша все още ли иска да се присъедини към еврото? Грация, онореволе. Благодаря господин Аткинс. Господин Шулц. Herzlich е, willkommen. Сърдечно добре дошъл господин външен министр от името на групата на зелените и ви благодаря много за политическият обзор, който направихте и за вашата ангажираност във връзка с европейската външна политика. Това искам да подчертая специално. Вие споменахте писмото на Полша и Германия и това, че госпожа Ещън е посочила, че източното партньорство трябва да бъде обвързано с стратегическо партньорство с Рузия. Вие пишете, че това е вече едно ново източно измерение в европейската външна политика. Какво разбирате по-точно под това? Като се има предвид, че Русия изрично отхвърли да участва в източното партньорство и желая да има специална роля като голяма имперска сила, към която отново се стреми като роля, та въпросът ми е как оценявате сега настоящата ситуация в Украина и преди всичко какви шансове давате на сключването и дори е, ратифицирането на споразумението за асоцииране, докато съществуват много големи съмнения за наличието на правова държава в Украина и какво правите конкретно, за да окажете влияние върху случая Тимошенко и по-точно освобождаването на Юлия Тимошенко. Благодаря. Господин Мейер, който е заместник председател на АФЕТ и координатор на ГУЕ. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин министр. Изглежда, че в Вашият доклад не беше взет предвид кризата в най-тежките измерения, която слага отпечатък върху европейския проект в неговите економически измерения. Политиката на съседство също се използва като инструмент за по-засилено социално сближаване. И е, става дума за финансов проект, който ще даде възможност за подобряване на ситуацията в новите държави членки, предвид социалната кохезия. Но аз мисля, че това едва ли е възможно да се постигне Европа на две скорости и с това нашата политическа група не е съгласна. И аз мисля, че ако не се регулират пазарите, ние ще изпаднем в още по-дълбока криза. Смятам, че този инструмент е, на съседството трябва да се превърне отново в инструмент за по-силно социално и териториално сближаване, за да не се превърнем в Европа на две скорости, което би довело до много голяма неравнопоставеност. Приемам, че политиката на съседство ще бъде свързана с още по-строги изисквания във връзка с правата на човека също и и предвид споразумението за асоцииране. имаше 34 мъртви, по-скоро жертви на площад Тахрир и това е наистина проблем във връзка с военната хунта, която не иска да се раздели с властта. Аз мисля, че тук ние имаме нужда от конституционни промени. Трябва да дадем възможност военната хунта да не остане повече на власт. И още един въпрос във връзка с проблематиката, свързана с Косово. Как виждате вие, в каква светлина виждате доклада парадигмати, в който се говори за а, само а, провъзгласилия се министър-председател и за етническите размирици. И още нещо във връзка с а, Кипър. Смятам, че тук трябва да поставим повече изисквания към Турция за да спре с политиката на колонизация в северната част и да изтегли войските си. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин министър, моят въпрос е, е, е, в съзвучие най-вече с казаното от колегата Салафранка и от господин Дав вие от името на полското председателство заявихте намерения, които бяха посрещнати много радушно от парламента, що се отнася до политиката в областта на сигурността е, заедно с ваймарските партньори, плюс Италия и Испания. Е, всичко това бе потвърдено на 14 ноември. Прочим, на 14 е, ноември бе констатиран застой, по-скоро идеологически би казал аз застой. За съжаление, амбициозните намерения не се е, реализираха на практика. И как според вас, чисто прагматично, реалистично би могло да се постигне напредък? Тъй като както либийската криза, така и бюджетните ограничения ни принуждават към обединяване на усилията в областта на отбраната, независимо от някои, бих казал, идеологически препятствия, които издигат някои от държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Данжан. Господин министр, имате думата. Ще ви помоля да говорите за 10 минути, за да може добре да разпределим времето. Благодаря ви за въпросите. Навероятно разбирате в каква трудна позиция се намира в момента, защото аз не съм върховният представител и по силата на Лисабонския договор, аз трябва да следвам мандата на председателството, който е различен от този на върховния представител. Ще отговоря части като председателство, което отговаря за разширяването от части и след това като полски външен министр ще изразя полската позиция, там където ме питахте за нея. Господин Данжан отговори на господин Дав, според мен on the question of, uh, of defense. Uh, по отношение отбраната. Полша искаше да се движим по-бързо, да направим повече стъпки напред, но трябва да има консенсус, за да се постигне това. Трябва в максимална степен да се опитаме да се възползваме от тази инициатива на събиране на нашите ресурси, особено когато Имаме финансова криза и урязване на бюджетите за отбрана. Европейската агенция за отбрана идентифицира 15 сфери, в която средствата могат да се използват по-ефективно и ефикасно. Ще започна отзад напред с въпросите. Напълно съм съгласен с господин Мейер, че трябва да намерим решения вътре в Европа от 27 държави членки и имаме нужда само от общностни процедури в нашите институции. Като председателство ние сме пазители е, и на договорите, и на общностния метод. Съгласен съм с вас. Те ми се да мога да кажа, че сме против това да ни управляват финансовите пазари, явно са задали този въпрос на господин Бил Клинтън. Питат го какъв бихте искали а, да бъдете, ако се преродите. И се говори, че ще каже, аз искам да бъда пазара на облигациите, защото тогава аз ще съм господар на света. Явно обаче, за съжаление, всички трябва да се ползваме от кредити и затова всички сме зависими. Пазарите трябва да преценят доколко сме надежни. Затова се гордея от факта, Попитахте ме и за това, че в Полша сме взели своевременни мерки, за да бъдем по-надежни. Нямаме някаква заплаха за нашата валута и нямаме нито една финансова институция, която да е понесла тежки удари в Полша. Всяка година страната отбелязва економически растеж и новото ни правителство, независимо от всичко това, е, сега предложи един много сериозен пакет мерки, който да укрепи дори още повече нашите финанси. Е, взели сме се здраво за работа. Ще повишим пенсионната възраст на 67. С 7 години ще повишим по този начин пенсионната възраст при жените. Може да си представите колко популярна ще бъде тази мярка. Ние искаме да изпълним критериите за влизане в еврозоната по време на мандата на този парламент, което означава много стриктен контрол върху бюджета. Да, искаме да се присъединим в Европейски съюз по договор сме задължени да се присъединим и ще се присъединим, когато му дойде времето, когато ние сме готови и когато еврозоната си е оправила къщата. As regard, Mr. Schultz, as regards uh, relationship... Господин Шулц, по отношение на отношенията с Русия – Смятам, че там трябва да имаме ясна правна основа за отношенията. Надяваме се Европейската комисия да ускори преговорите за споразумение за партньорство и сътрудничество с страната. Е, те получиха единодушен мандат е, да го направят. На последното ни заседание го обсъдихме. Забавянето се дължи на успешните опити на Русия да се присни към СТО и сега, когато се е присъединила вече, преговорите ще продължат. Има един подробен документ, който всички ще ратифицираме и ще бъдем запознати какво всъщност ще знаем какво да очакваме един от друг. Украина. Смятаме, че споразумението за асоцииране ще трансформира Украина – едно такова споразумение би означавало Украина да приеме 60% от общностното законодателство. Това е огромна стъпка и за Украина, и за нас. Аз вярвам, че преговорният процес трябва да бъде последователен и надежден. Ако водим преговори за конкретика, например, автомобили или, или каквото и да било, то а, така текат преговорите. Когато обаче подпишем документа и държавите членки и парламента, внимателно ще следят дали Украина прилага принципите, записани в споразумението за асоцииране, принципи на демокрацията и върховенството на закона. За да може обаче Украина да отговори на тези стандарти, тези стандарти би трябвало да бъдат ясно разписани и след това документа подписан. По този начин ние ще получим един много силен, много могъщ е, инструмент след подписването на договора. И смятаме, че украинските власти ще направят всичко възможно политически нещата да бъдат приложими. Много дипломатически усилия се правят по-настоящем. Аз самия пътувам за Украина по-късно днес. Господин Аткинс, попитахте ме за натиск върху Израел. Е, до госпожа Аштан трябва да говорите по този въпрос. Като полски външен министр обаче мога да ви отговоря, че Польша призна Палестина през 1988 година Гласувахме ЮНЕСКО, така както поиска госпожа Аштан от нас, т.е. въздържахме се. I think I've answered Mr. Duff. Um, and uh, uh, as regards the political... Господин Дав, по отношение на политическите заместници. Запознат съм с дебата, но в момента не съм готов да отговоря на въпроса ви. Аз лично подкрепям вашето предложение. За това да има една такава европейска листа за избор на европейски депутати. И, и ще ви подкрепя в една от а, речите, които предстоят на един важен форум. Господин Вигенин справо ми зададе въпроса за разширяването на Европейски съюз. Сър... Докато Сърбия говори с Косово, смятам, че ще можем да й дадем статут държава кандидатка през едните седмици. Правим всичко възможно също така и да започнат а, преговори с Черна гора. Полша много би искала да завърши процеса на присъединяване на Западните Балкани изцяло. Египет. Египет е идеален пример за това, защо имаме нужда от Европейския фонд за демокрация. Както знаете, нашите институции работят бавно. Процедурите за освобождаване на фондове, сплащания – отнемат много време, не месеци, а години. Затова имаме нужда от една автономна институция, която много бързо да може да се намесва и то от името на неправителствени организации, които нямат одобрението на режимите в недемократични страни, защото няма смисъл да имаме една добре обезпечена политика, ако подпомагаме само официално регистрираните НПО. По този начин даваме на диктатурите възможност да определят кого може да подпомага Европейския съюз и кого не. Затова имаме нужда от една автономна институция, която да е, върши това. Призовавам ви отново да ни помогнете да създадем един такъв инструмент. Също така, социалистическата група, знам, те, т.е. вие не сте ентузиасти по отношение на шистовия газ, но всяка форма на добиване и минна дейност води до екологични проблеми. Всяка нова технология има нужда от правила, които да следва. Вижте обаче какво би се случило, ако Полша която по-настоящем в 96% произвежда електричеството си от въглища, премине на газ. Емисиите ще спаднат драстично. Една зелена еволюция ще има. Разбира се, че знаете, че възможностите не би трябвало да представляват огромен риск и винаги трябва да има баланс между тях. Но ние сме за шистовия газ, и не бива, да, да, в крайна сметка, да се преструваме, че това няма да се случи. Това е световно явление, вече е, е огромен феномен в САЩ и въпросът е дали ние ще бъдем лидери. Ние, Европа, ще бъдем лидери. Ще се възползваме от тази технология, като я превърнем в безопасна технология или отново други ще ни изпреварят. in my capacity as um, the foreign minister and former defense minister of Poland, we... Като бивш министър, трябва да кажа, и сегашен министър, разбира се, ние като Алианс влязахме там, като на НАТО, като Съюз, като Европейски съюз. Смятам, че трябва да увеличим ангажимента си за развитие пропорционално на намаляването на военните ангажименти, които сме поели. Не искаме да се повтаря синдрома от 90-та година, когато афганистанците се почувстваха изоставени а, сами на себе си. Върховният представител поиска от мен а, да я заместя. Аз посетих Пакистан и Афганистан миналото лято също така, като нейн заместник пътувах и до Истанбулската група, която заседава на темата Афганистан. Точно за това трябва да одобрим един мандат, съгласуван мандат за едно дългосрочно споразумение с Афганистан в максимално кратки срокове. Надявам се да можем в Бон на 5 декември да го обявим. Изтече ми времето на господин Салафранка. Польша има отлични отношения с Испания и се надявам това да продължи, независимо кое е правителството в страната. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към втория кръг въпроси. Ще огранича времето ви на минута и половина, за да мога да дам думата на всички колеги, които я поискаха. Минута и половина председателя на делегацията за отношения на Европа с Юго-Источна Европа, господин Кукан. Благодаря ви, господин председател. и Добре дошъл, господин министр, на заседание на нашата комисия. Няколко бележки за процеса на разширяване. Всички знаем, че Польша е застъпник на разширяването и вие го потвърдихте. Не съм няма как да бъда против вас, защото напълно ви подкрепям. Вие казахте, че не сте съгласни с онези, които изразяват идеи, че разширяването е проблема на Европа. Точно обратното е проблема. И може да се цитира и статистика в това отношение. 2011 година е една година, която все още можем да постигнем напредък в разширяването, ще дойде Харватия при нас. Полша също, като председателство страна, може да се похвали с този успех. Имаме обаче няколко държави, като например Черна гора и Сърбия, вие отчасти отговорихте, но си мисля, че усилията и конкретните постижения на тези държави трябва да бъдат оценени по един справедлив начин. И точно за това и очаквам конкретни резултати при а, изразяване на заключенията на съвета. Македония. Македония, според мен, а, чака прекалено дълго да започне преговори за присъединяване. След това Албания, Босна, Херцеговина, Косово. Тези държави трябва поне да бъдат насърчавани да тръгнат по европейския път. Въпросът ми. Лично вие, какви заключения на съвета бих, смятате, че биха били удовлетворителни за бъдещето на разширяването? Още едно изречение, господин председател, ако ми позволите високо ценим начина по който полското председателство популяризира своята страна. Полското председателство бе навсякъде. Много ни хареса това. Благодаря ви. Благодаря господин Кукън, господин Свобода, работна група Балканите. Моля ви минути и половина. Благодаря, господин председател. Господин министр, като докладчик за Харватия, мога да ви гарантирам, че резултатите от гласуването ще бъдат много положителни. Е, вече гласувахме в комисията по външната политика 6 за, един въздържал се, един против. Е, става въпрос за присъединяването на Харватия, но като е, сегашен и по-нататъчен докладчик за Русия бих искал да ви попитам след като се присъедини към СТО и след среща на високо равнище, предполагате ли, че ще има един нов стимул за ново начало на преговорите с Русия за споразумение за партньорство и асоцииране? Че може ли да се рестартира процесът? Благодаря. Благодаря, господин Танок координатор на групата на европейските консерватори и реформатори. Господин външен министр, бихте ли коментирал отново въпроса за разширяването към Западните Балкани и особено перспективите на Черна гора, страна по която съм докладчик по повод становището за започване на преговори с Черна гора през едните няколко месеца да се надяваме и кога най-сетне Гърция ще вдигне ветото си. Доколкото разбирам, ако не се лъжа, Македония вече 7 години е с статут на страна кандидат, а не може да започне преговори, което е нелепо. И още нещо бих искал да ви питам в качеството ви на външен министр на Полша. Чисто технически въпросът е от е, периметъра на ООН. Но, а, как мислите, какъв е, какви са шансовете за успех на преговорите за обединяване на Кипър? В застой почти са тези преговори през последните години и какви са според вас възможностите да се упражни натиск е, върху е, Турция е, да прояви добра воля и да върне част от територията на Кипър. Благодаря, господин Братнер, госпожа Братнер, координатор на Зелените. Нека кажем няколко думи за Сирия. Не, не сме говорили, но, но положението знаем е много трудно. Знаем съвета за сигурност на ОНЕ Русия е, е едно от големите препятствия. Има огромни интереси Русия е, в Сирия. И във връзка с е, присъединяването на Русия към СТО, не е ли уместно да се обвържат двете неща? В край края ще им се каже, ако искате да се присъедините към СТО, може би трябва да преразгледате позицията си е, за Сирия. Абсолютно неприемливо е поведението на Русия по въпроса за, за Сирия. Така че защо да не се възползваме от този момент? край на ще да е, разменим монетите. И другият въпрос е за Босна и Херцеговина. Как какви са намеренията за бъдещето на Европейската мисия? Там е, някак някакси в безпътица е, е мисията. И последно за Египет, но в Египет изразходваме само 4 милиона, в Тунис 150 милиона, така че и парите имат значение. Аз съм за Европейската, Европейския фонд за демокрация, но всичко ще зависи от това как бъде устроен и разходван той. Е, не би било добре да се създаде поредната фундация Ана Линд, е, която няма кой знае какво значение на място. Благодаря ви. Господин Арги Джорджо, минута и половина. Благодаря, господин председател. Съгласно Лисабонския договор, правомощията в областта на външната политика на Съюза са е, придадени на върховния представител по-настоящем госпожа Аштан. И въпросът ми е в крайна краща каква е ролята на председателството, ротационното председателство на, на Съюза и по-конкретно на полското председателство в областта на външната политика. Какви са контактите ви с госпожа Аштан? Взема ли предвид тя вашата позиция? И бихте ли дали някои примери за провеждането на външната политика на основата на това ново разделение на правомощият? И втори въпрос. Всички глави по присъединяването на Турция за сега са затворени. Тоест е, няма глава, която е отворена на масата на преговори. Така че бих ви помолил да да ни уверите, че Европейския съюз не е правил каквито да било отстъпки пред Турция в сравнение с отношението си към други преговарящи държави по настояще. Господин Брок. Господин председател, ще бъда дори по-кратък от минута и половина. Аз напълно съм съгласен с казаното от господин външния министр, че трябва да имаме повече възможности да подкрепяме демократичното развитие в някои страни. Ние имаме средства, но до сега ние се провалихме много позорно с този метод и е, не използвахме възможностите е, поради бюрократизацията е, да е, направим нещо по отношение на Африка очевидно трябва да а, бъдат а, изправени някои а, недостатъци от правно естество. Вие подкрепете общностния подход и заедно с комисията а, които обаче за съжаление блокират с тяхното правно поведение едно такова общностно решение, ние би трябвало да преодолеем това и да вземем решение. Ние имаме правомощия по отношение на бюджета и смятаме, че можем да покажем ясно, че средствата в размер на 1 милиард евро – които са вложени в инструмента за защита на правата на човека, могат да бъдат изразходвани много по-смислено, отколкото чрез формира образуването на фундация. Може би бихте могли да си помислите по моето предложение, преди да вземете решение в съвета. От името на моята политическа група това е предложение да се започнат разговори в тази насока. Аз говорих и с кожа Брантнер по този въпрос. Благодаря. per un minuto e mezzo, per favore. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas министре, jūs kalbėjote. Господин Палецки. Е, благодаря, господин председател. Е, уважаеми господин министр, е, говорите за Белорусия, аз съм съгласен с вас говорим за санкции от една страна и подкрепа на гражданското общество от друга. И според мен тактиката, избрана от Европейския съюз, е правилна. Но какво да кажем за либерализацията на визовия режим в отношенията с Беларус? Знам, че са предприяти някои конкретни постъпки. Либерализирането на визовия режим определено ще увеличи възможностите за общуване с беларуските граждани, но сякаш сме в застой в това отношение. Благодаря ви, господин Палецки, с господин Преда, минута и половина. Благодаря, господин председател. Два въпроса искам да отправя към вас като представител на полското председателство. Бих задал въпрос във връзка с Исландия. Има междуправителствена конференция предвидена за 2 декември и бих искал да попитам колко глави ще бъдат открити. Вторият ми въпрос е, към вас в качеството ви на външен министр на Польша се отнася за Приднестровието. Преди няколко месеца имаше или по-скоро се чуваха гласове, според които ще се постигне напредък по това досие. Днес установяваме, че не, не е постигнат такъв напредък. Вие оптимист ли сте за това досие и въобще как преценявате ситуацията? Благодаря, господин Лизек. Благодаря, господин председател. Никой не говори за сега на полски, да, аз ще се изкажа народния си език. Никой от вас не би се изненадал, ако запитам за Грузия. Така и ще направя. Миналата седмица приехме един много силен доклад, е, призоваващ госпожа Аштон да бъде по-настойчива, по-настъпателна в отношенията с Грузия. Е, определено Нагорно Пах е не по-малко важен от случая с Молдова и е, Приднестровието. Е, всички тези е, конфликти изискват нашите усилия, за да бъдат преодолени. Американците наистина са прави да казват понякога, че някои европейски проблеми трябва да се решат от самите европейци. И вижда ли се края на, на всичко това? Е, той, че стъпка по стъпка тези тъй наречени замразени конфликти да бъдат разрешени. Господин Бокорт, последен този кръг изказвания мината и половина. Е, е, Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Първо за Афганистан и след това за Европейската служба за външни отношения. Знаете ли, че Европейската парламентарна служба е направила филм за условията е, за жени в афганистанските затвори и след това този филм е цензуриран от самата служба и не може да се излъчва. Какво ще се случи с този материал? Това е първият ми въпрос. Сега по темата Турция. Вие казахте, че тази страна, както и други, трябва да бъдат включени в по-голяма степен в европейската политика за енергийна сигурност. Съгласен съм, но имам сега следния въпрос, когато става дума за енергетика и съдебна реформа в Турция. Установяваме, че някои неща се блокират, които наистина са необходими. Без обаче да се направи нещо, не може да се работи в други сфери. Не би ли трябвало да се продължи по главите които са предвидени и да се упражни натиск от страна на Европейския съюз. След това ситуацията в Босна Херцеговина. Важно е и тази страна да се включи и да не се отдалечава много от е, другите балкански страни. Тя трябва да бъде интегрирана също. Благодаря, госпожо Боскурт. Господин министр, отново ви давам думата. 15 минути. Благодаря на господин Кукан за любезната оценка, която дава на полското председателство. Ние бихме се поздравили с успех следващия месец, ако Сърбия получи статут на страна кандидат и се даде възможност Черна гора да започне преговори. За Македония, също в тази връзка, кога Гърция ще вдигне ветото си, наложено на, на, на преговорите е, с бивша Югославска република Македония. Опасявам се, че надценявате влиянието ми. Не знам кога. На въпроса на господин Свобода за отношенията с Русия. Напълно съм съгласен. И едно споразумение за партньорство и асоцииране би следвало да бъде основа за партньорство, защото опасявам се, е, е, рискуваме да е, забравим за всичко останало, говорейки само за партньорството за модернизация. Това е дори до някъде поетик. После какво се разбира под модернизация? Ние разбираме модернизация на обществото, на отношенията между институциите на властта и гражданите. А някой в Русия може да разчитат този термин по един напълно традиционен начин, именно да свежат нещата единствено от технологичен трансфер, в това число военен, и, и, и тези неща са съвсем различни. Значи трябват ни добре обословени, зрели отношения с Русия, които се основават и на нашата европейска представа или усещане за сигурност в отношенията с Русия, както военна, така и енергийна. И както знаете, някои от съседите на Русия, особено по-малките, хранят исторически основани страхове. Ето защо в писмото, адресирано до госпожа Аштън, подчертаваме, че сближаването с Русия зависи от това Русия да се откаже от своята понякога провокационна отбранителна политика. И определено твърдения за евентуално или хипотетично разполагане на балистични ракети, каквито чухме през последните няколко дни, едва ли са в духа на конструктивност. За Кипър няма да проявя оптимизъм. Опасявам се, ще кажа, че нещата ще успеят, т.е бихме се задоволили с това през едните няколко седмици нещата не се влушат. Но, както знаете, господин Танък, има известни опасения за отношенията ни с Турция по време на кипърското председателство на Съюза. И разбира се, кипърското председателство трябва да бъде третирано като всяко друго ротационно председателство за Сирия и връзката с ЕТО. Ще ми се да обвържим така нещата, но според мен няма да стане. Не съм сигурен, че Русия чак толкова държи на СТО, че е, да направи отстъпки в други области. Търговията е, по своя характер е двуостър нож – Опитвали сме до сега да обвързваме така нещата, но без особен успех. Надяваме се обаче Русия да промени позицията си, тъй като Арабската лига го направи е, и натискът върху сирийския режим расте. Ще ми се да бях малко по-положително настроен, но толкова мога да ви кажа. А за Босна какво? Полша прави всичко възможно. Ние всъщност имаме военен контингент в Босна, а някои от по-големите си оттеглиха контингентите. Освен това, имаме полицейски контингент в Косово и военно присъствие по КАФОР. Е, така че, според мен, е, Полша превръща думите си в дела – да и другите да правиха същото, положението на Балканите ще, ще бъде по-стабилно. Във всеки случай е, не бива да, да жалим усилия да оздравим държавността, е, държавния статут на Босна, поради което Полша подкрепи кандидатурата на Босна, е, отказвайки се от своята кандидатура за временно членство в съвета за сигурност на ООН. Немалко жертв, немалка жертва бе това от наша страна, но ние така решихме да засвидетелстваме своето дружелюбно отношение. Понататък въпроса за отношенията между ротационното председателство и върховния представител. Казвал съм го, ще го повторя. Мисля, че породих прецедент е, представяйки фактически върховния представител по повод на една важна мисия, важна област, според мен, за отношенията между Пакистан и Афганистан. Така трябва. Председател съм също, председателствал съм също така срещи с узбекистански представители и други, но договорът дава възможности на председателството, на ротационното председателство да упражнява влияние в други формати на съвет. По общо решение, обаче, сме се отказали от правомощията си в областта на външните отношения, след да направим равносметка на резултата до сега и през следващите няколко дни може да очаквате поредното писмо, адресирано до върховния представител от група страни, все по същия въпрос. За Турция нито добри, нито лоши новини, нищо не мога да ви кажа. Необходим е консенсус, а консенсус просто няма. По-нататък, ако правилно съм разбрал казаното от господин Брок, да, наистина трябва да прецизираме начина по който разходваме големите бюджетни средства в областта на правата на човека и демократизацията. Но а, като говорим за фундацията, Европейска фундация за демокрация, нейните аспирации не са чак толкова големи. От друга страна обаче, на основата на толкова сравнително ограничен обем, бихме могли да дадем добър пример за останалите. Господин Палецки е, е, пита относно либерализацията на визовия режим в отношенията с Беларус. Аз приемам духа на, на така зададения въпрос, именно, че не бива да наказваме беларуските граждани за поведението на техните управници. Но, разбира се, визовата политика е държавна прерогатива е, част от суверенитета на, на всяка държава и, и, и нищо не може да се направи без желанието на отсреща страна. Е, е, ние, например, имаме подписана и ратифицирана спогодба за е, е, приграничния трафик между Полша и Беларус в съответствие с е, европейския регламент. Напълно е ратифицирана с погодбата от Полша. Мисля, дори Беларус е ратифицирала. Президентът Лукашенко обаче я ратифицира и си я сложи някъде в чекмеджето. И ние какво да правим? направих онова, което можах. Първо, отстъпихме в цената е, след това премахнахме фактически таксите е, е, за издаване на полски визи. В резултат от това броят на, на молбите нарасна с 400%. Нали, но това са двустранните визи. А що се отнася до шенгенските визи, трябва двустранно да се реши въпроса и, и за сега няма отклик от белоруска страна. И дори когато се опитваме да, да, ние да бъдем конструктивни, Белорус остава един тежък партньор. Исландия. Пет глави са отворени в преговорите с Исландия и вероятно ще можем да закрием три почти веднага след отварянето. Приднестровието по-нататък, Молдова, много, много добър въпрос. Наистина това е един поне от замразените конфликти, който би следвало да може урегулиран, просто да бъде урегулиран. Просто може човек да си представи на ум пътя е, към, към е, преодоляването на този конфликт. Молдова е една много енергична, активна страна, по пътя на, на проевропейската реформа и би следвало да бъде възнаградена за е, тези си усилия. Според мен трябва да се придържаме към политиката, свързана с Месебурската инициатива. Тоест, тоест Русия трябва да погледне сериозно на въпроса и на господин Смирнов в Приднестровието и според мен това ще бъде пробен камък за готовността и способността на Русия да се намеси в решаването на този въпрос. При това трябва ние да интензифицираме стратегическия диалог между Аштан и Лавров, стига да има резултати обаче. Не е просто официално да се обявява началото на диалога, добре, но този диалог трябва да доведе до нещо. И макар и Приднестровието да е, да е териториално малко нещо, потенциала да се дестабилизира както Молдова, така и Украина е значителен. Ето защо ни е необходимо съдействието на руската страна. И все така трябва да повтаряме и пред руските, и пред украинските власти, и пред отцепилата се част а, от Молдова – че статуквото, такова каквото е сега положението, то е неприемливо. Понататък, господин Лисек, поздравявам ви за доклада ви. Ще ми се да бях оптимистично настроен по отношение на въпросните замразени конфликти, но мисля, ще се отнесете с разбиране към мен, като кажа, че при сегашното ръководство на Русия и на Грузия трудно мога да бъда оптимист. И е, тук нещата не са просто междудържавни, а междуличностни. Но Европейският съюз, разбира се, следва и трябва да прави всичко възможно от своя страна. Радвам се, например, че е, Европейската мисия, военно-наблюдателска мисия е под командването на полски генерал. Афганистан близка до сърцето ми страна. 25 години посещавам страната. Написах първата си книга за Афганистан. Нека кажа, че сме пред лицето на дилема в Афганистан. Ако положението на жените, например, в Афганистан не съответства на нашите стандарти, вероятно ще приемете, че е далеч по-добро от когато и да било в историята на Афганистан. И особено далеч по-добро, отколкото бе по време на режима, от който освободихме Афганистан, именно талибаните. Ние обаче имаме два идеологически или философски подхода към Афганистан, които според мен са взаимно противоречиви. Първо, искаме да се вслушаме в малцинствата, в мнението на афганците, например шиитското мълцинство. От друга страна обаче настояваме абсолютно безкомпромисно на спазването на правата на човека, равенството на половете и така нататък. Но ако самите афганци и още повече някои малцинства в Афганистан настояват за ограничаване на правата и за права, които според нас са странни. Кое е по-важното в случая? Според мен Афганистан постигна огромен напредък и е, всеки като мен, който добре познава страната от 25 години насам, е, не би възразил срещу тази констатация преди 25 години годината в Афганистан беше 1300 и еди коя си, нещо този род. 14 е, век. Така че нека да потикваме Афганистан напред, но нека им признаем постигнатото. Аз за жените, определено, леди, леди Аштън е, е особено активна, особено настойчива, виждал съм я да действа в това отношение. Благодаря, господин министр. Много интересен дебат. Един дебат, който започва сега, но ще продължи през едните месеци. Можете да разчитате, както вече разбрахте, на нашия интерес, но и най-вече на желанието ни да си сътрудничим с вас, за да ви подпомогнем в изпълнението на деликатните ви задачи. Отново ви благодаря. Ще се видим, когато има нови развития. В 11.30, колеги, под председателството на председателя Бузек в тази зала ще се проведи, е, проведе една конференция на мрежата Сахаров с лауреати от предишни години на тази награда. Ще се говори за защитата на правата на човека. А тази вечер има едно мероприятие, което закрива тази тема в Бозар. На 29 ноември следващото стание на нашата комисия в 16 часа.